приключваме с този дебат и сега преминаваме към следващия устен въпрос, зададен от господин Нел Периш, който се отнася до средиземноморския начин на хранене. Да, ние вече спазваме е, този режим на хранене и той показва наистина добри резултати. Господин Периш. Много се радвам, господин председател, че спазвате средиземноморската диета и е, че тя върши чудеса за вас. Е, като е, председател на Комисията по селското стопанство, виждате, съм принуден да задавам въпроси по най-разнообразни въпроси а и да занимавам пленарната зала с тях. Първо говорихме за транспорта на животни, сега изведнъж занимаваме с средиземноморския начин на хранене или, или средиземноморската диета. Съвета на министрите в Брюксел на 16 юли 2007 година е, поиска и съответно Европейската комисия отново изрази пълната си подкрепа за обявяването от ЮНЕСКО на средиземноморския начин на хранене за нематериално културно наследство на човечеството. Е, номинацията ще бъде разгледана от съответната комисия на ЮНЕСКО през 2009 година и съответно въпросът ми е дали Европейската комисия възнамерява изработването на координирана стратегия в подкрепа на тази номинация, понеже нещата са в напреднал е, стадий. Така, аз а, говоря от името на Комисията по селското стопанство, а, а, както казах, но когато става въпрос за начин на хранене или за диета, а, струва ми се говоря от името на всички. А, понеже едно от големите богатства на Европа е а, многообразието, в това число кулинарното многообразие. А, средоземноморск диета, средиземноморския начин на хранене е, е нещо много добро, за какво става въпрос? Най-вече риба, маслини, зехтин, плодове и зеленчуци. И като виждате какви са моите външни размери, може да си представите, че съм привърженик на тази средиземноморска диета, която между другото изобилства от антиоксиданти, благодарение на нея могат да бъдат намалени нивата на холестерол. Е, е, а последните научни изследвания сочат дори, че е, спазващите тази диета могат да се предпазят от деменция и други умствени заболявания, свързани с възрастта. Ние сме свикнали да е, пътуваме на юг, е, да, да се греем на слънце, но разбира се и е, търсейки е, добрата храна. И в днешния свят, е, е, когато все се жалваме, че всичко било едно и също, еднообразно, новите поколения са непрекъснато изложени на маркетинговия натиск на веригите за бързо хранене, няма да споменавам имена, да не им правя реклама, та днес би трябвало да помним, че бързото хранене има своето място, своето предназначение, но ако след време, като ходиш из Европа като обикаляш континента, непрекъснато се натъкваш на едни и същи е, вериги за бързо хранене, едва ли това би била Европа, към която всички се стремим. Така че необходимо е да подкрепим средиземноморския начин на хранене, той е богатство в нашето културно многообразие и мисля в бъдеще ще се занимаем и с други начини на хранене, с други традиционни диети из Европейския съюз. Аз съм голям привържик на средиземноморската диета, разбира се, но тук като председател на Комисията по селското стопанство не мога да подкрепям само нея. Има и други традиционни начини на хранене из Европа, които не са по-лоши. Така че а, така поставяме началото, мисля, на, на много а, нови инициативи в това отношение и аз отново задавам въпроса си към комисията как възнамерява тя активно да подкрепи тази а, инициатива за обявяване на средиземноморския начин на хранене за недвижимо материално, нематериално наследство от ЮНЕСКО. Благодаря, колега Париш. Комисаря е, Спидла има думата от името на комисията. Vážený pane předsedo, vážené dámy poslankyně, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа депутати, в е, началото искам да подчертая огромното значение на здравословното хранене. Вие като депутати на Европейския парламент знаете, че Бялата книга за здравословните проблеми, свързани с храненето и затласяването, беше разработена от комисията и приета през май 2007 година. Там са отразени всички общностни политики, които могат да допринесат за подобряване на навиците на хранене на хората и превенцията на затластяването и наднорменото тегло. Става въпрос за мерки в областта на спортната, образователната политика, селско-стопанската политика, транспортната политика. Едно от най-добрите неща, един от най-добрите примери е общо европейската програма за плодове в училищата. Комисията цели с нея по-здравословно хранене на нашите деца. Тя ще бъде въведена през учебната 2009-2010 година с бюджет от 10 милиона евро. За специфичния въпрос, който беше зададен тук, а именно приемането, възприемането на средиземноморската диета в списъка на културното наследство на човечеството, мога да кажа, че господин Маркос Киприяно засегна тази тема на заседанието на съвета по селско стопанство през юли 2007 година. Комисията, разбира се, приветства тази инициатива, защото тя може да допринесе за подобряване на здравословния начин на хранене на хората в целия Европейски съюз. Комисията обаче няма формалното правомощие да внесе това предложение в комитета на ЮНЕСКО, защото комисията не е член на ЮНЕСКО и не може да участва в вземането на това решение. Въпреки това смятам, че чрез държавите членки това предложение ще се увенчае с успех в ЮНЕСКО. Благодаря. Благодаря сега от името на политическите групи. Първа госпожа Роза Мигелес, три минути от името на социалистическата фракция. Нека първо да благодаря на комисията за решителната подкрепа, която изрази за това предложение средиземноморският начин на хранене да се превърне в културно наследство и да влезе в списъка на ЮНЕСКО. Да, това наистина е културна ценност и не е просто диета, не е просто начин на хранене. Средиземноморският начин на хранене е нещо много повече, защото той означава здравословен начин на живот, предотвратяване на болести, причинявани от начина на хранене или обездвижването. Средиземноморският начин на хранене е културно понятие. То означава радост от живота, участие в социалния живот означава и степен на развитие на едно общество, означава традиция, означава, ако щете, дори празници, за да можем да събудим за нов живот земноморския начин на хранене. Повечето от хората, които се занимават с средиземноморската диета или спазват средиземноморския начин на хранене, разбира се, са щастливи, че комисията приема това предложение. Да, комисията не е член на ЮНЕСКО, това ни е известно. Известно ни е, че тя не може да участва в процеса на вземане на решение по този въпрос, но е чудесно, че комисията застава зад това, решение, е, зад това предложение. Тази нейна позиция със сигурност ще се отрази положително и ще окаже положителен, надявам се, натиск при гласуването в ЮНЕСКО, а една формална делегация, декларация от комисията в подкрепа на това предложение би била добре дошла. Освен това, трябва да привлечем научния свят, Световната здравна организация. Тя вече излезе с такава декларация. Така че разчитаме, че и комисията ще ни подкрепи по този начин и ще насърчава някои конкретни трансгранични мерки в рамките на междукултурния диалог. А нашите съседи от средиземноморските страни, от кралство Марокко, също са наши сподвижници в това отношение. За това е добре комисията да подкрепи и да насърчава този здравословен начин на хранене. Комисията може да предприеме и дипломатически стъпки, защото тя е високо уважавана преди всичко в средиземноморските страни, които не са член на Европейския съюз. Комисията може да направи нещо в рамките на Европейския средиземноморски форум. Радвам се, че комисията проявява готовност да подкрепя и да участва през следващите месеци. от името на либералите господин Шаци Маркакис две минути. Микро, микро, микро. Благодаря, Нил Переш, за поставения въпрос. Благодаря на комисията и за отговор. За много неща се завижда на Европа. За модата, за начина на живот, за системите ни за социално осигуряване и напоследък ни завиждат за начина ни на хранене. Би било добре ние като европейски да демонстрираме най-здравословния начин на хранене. Какво е средиземноморска диета? Тя се базира на начин на хранене, типичен за остров Крит, Южна Италия и голяма част от Гърция. Оттам идва и понятието. Основна съставка на диетата е зехтинат и господин Спидла. Това е един исторически традиционен европейски продукт, който трябва да бъде закрилян повече. Освен това, част от диетата са хляб с фибри, риба, плодове, зеленчуци и а, млечни произведения, както и умерени количества вино. Полезността на това се доказва, например, в British Medical Journal. Там се казва, че този начин на хранене намалява а, заболявания, сърдечно-съдовите заболявания, раковите заболяване, ния Алцхаймера и Паркинсона или поне отслабва тяхното действие, на което и гробище да отидете на Крит, а баща ми е от ще видите колко са дълголетни хората. Така че наистина тази диета печели все повече привърженици в Европа и включването и в списъка на ЮНЕСКО е нещо чудесно и благодаря за усилията за това. Но ако Китай и Индия възприемат американския начин на хранене, нещо, което те правят, това е ужасно, защото първо здравословното състояние на световното население се влушава а, практикува се масово животноводство с всичките му последствия. Ще се повиши метана, който се произвежда при животноводството. Така че благодаря на Нил Периш. Благодаря от името на СЕН, господин Музумечи. Президенте, сеньор комисарио, колеги. Господин председател, колеги, решението на Европейския съюз да подкрепи избирането на средиземноморския начин на хранене за част от културното наследство на ЮНЕСКО казва как защитаваме своята идентичност като хора, като народи, които произхождат от определена територия. Това може да са и Марокко и Крит, разбира се, тъй като този тип хранене е при тях, но не може да се свързва единствено и само с тези земи. Смятам, че трябва да възобновим тази връзка, която става все по-тънка между производството на земеделски продукти и това, което сервираме ежедневно на вечеря. Трябва да припомним на хората, че трябва да има здрав ум, здраво тяло, сезонно хранене, без добавки, без химикали и без консерванти. Начната общност ни е предоставила много доказателства и знаем, че такъв тип хранене е добро за нашето здраве. Например, зехтина екстра върджин, маслините, портокалите на Сицилия, които са богати на антиоксиданти. В заключение се надявам с другите средноморски страни да подкрепят е, тази тема и да имаме конкретна стратегия, така че Европейската комисия да вземе водеща роля и наистина да наложи този момент. Благодаря. Благодаря за две минути сега от името на ГУЕ господин Герейро. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам тези инициативи, чиято цел е да подкрепят местната култура, особено културата на хранене. Най-вече средиземорския начин на хранене, разбира се, който сега се признава за наистина неотделима част от човешкото наследство от ЮНЕСКО. Този тип хранене може да доведе до подобряване на здравословното състояние и се заслужава наистина да бъдат запазени в средиземорските страни и на други места. Както казаха преждаговорившите, средиземорски начин на хранене използват традиционните зеленчуци, плодове, зеленени култури, месо и вино от средиземорския регион, както и подправките, които виреят там. съжаление, броят на хората, които се хранят по този начин в момента намалява. Трябва да се вземат ефикасни мерки, за да се подкрепи този тип хранене и по-специално в рамката на земеделската политика и общата политика по риболова. Мерките би трябвало да бъдат насочени към дребните рибарски общности, както и малките земеделски стопанства, за да продължат те да живеят и да продължат да отглеждат такъв тип култури, които се използват в средиземорския начин на хранене. Би трябвало, разбира се, и пазар да продължи да съществува в местните райони за такъв тип продукти, за да може да поддържаме този тип хранене. Трябва да направим така, че тези местни качествени продукти наистина да бъдат подкрепени от Европейския съюз. Благодаря за вниманието. Сега индивидуалните оратори, господин Капол от Сантос, две минути, казва председателя. Микрофон. Микро. Микрофон за оратора. Господин председател, дами и господа, никак не е лесно да се занимавам с такава тема, където се събират три момента – економиката, здравето и начина на хранене и земеделието. Средиземорското хранене съчетава тези три теми и от гледна точка на здравеопазването ми се струва, че предимствата на тази, този начин на хранене са изключително важни, особено що се отнася до местните продукти, местно произведените, земеделски, овощарски продукти. Разбира се, зехтина и виното не трябва да бъдат забравени. От културна гледна точка, системите за обработка и потребление на тези продукти включват наистина древни традиции, които датират още от Древен Рим и Древна Гърция. Все още използват, използват тези методи в средиземорската общност. Що се отнася до економиката, замеделието, риболова, селския туризъм, които са част от средиморски начин на хранене, могат да допринесат до економическата жизненост на средиземноморския регион. Това би трябвало да бъде поддържано от нас. По-специално искам да обърна внимание на земеделието. Средиземноморското земеделие е едно от най-конкурентните в Европейския съюз. Надявам се то да продължи да се развива посредством мерките, които приемаме с общата сълскостопанска политика. Трябва да поздравим и испанските власти, които в крайна сметка накараха ЮНЕСКО да признае този тип хранене като културно наследство и да го включат в своя списък. Надявам се Европейския съюз да подкрепи всичко това, защото това не е само в интерес на страните в Средиземноморието, а на целия Европейски съюз. Благодаря, казва председателя. Сега една минута за господин Татарелла. Бешита ста дивендандо un grave e... Господин председател, господин комисар, затластяването се превръща в сериозен проблем във всички европейски страни, особено сред младите хора. Специалистите ни казват, че ако искаме децата ни да бъдат здрави, трябва те всеки ден да се хранят по такъв начин, че да бъдат здрави. Това е свързано с всички предимства на средиземноморския начин на хранене. Тук говорим за ценност по-висока от това, което парите могат да ни предложат би трябвало комисията сериозно да мисли за включването на средиземноморския начин на хранене в духовното наследство на човечеството, списъка е изготвен от ЮНЕСКо. Но всъщност ние би трябвало непрекъснато да се стремим към високо качество в своите кухни. Това означава не само високо качество на продуктите, с които се снабдяваме, но и друг начин на живот, с много физически упражнения, с много физически занимания да кажем, зехтина намалява холестерола в кръвта, виното в умерени количества има антиоксидиращ ефект. Италианците а, живеят най-дълго в Средиземноморския регион. И освен това, там има най-доброто съотношение между а, телесната а, структура и продължителността на живот. И е, за това ние би трябвало да окажем пълна подкрепа на тази инициатива, комисията да си направи практическите изводи. Un minuto y e medio. Perfecto, gracias. gracias. Една и половина минути за следващия оратор, господин Лавара. Господин председател, господин комисар, много съм доволен и съм благодарен на господин Нил Париш, е, председател на Земеделската комисия, за това, че организира е, дискусията по този устен въпрос в светлината на изключително важното изслушване на специалисти, на експерти, което проведохме в Земеделската комисия. Средиземноморският начин на хранене е част от историческата култура и историческото наследство на нашия континент. Не може да се отрече, че този начин на хранене по принцип е здравословен. В, здрав... в бялата си книга, комисията, имам предвид бялата книга за борба с запластяването, комисията определи средиземноморския начин на хранене като природно лекарство – което има прекрасен ефект. Здравният ефект на средиземноморската диета е доказана научно и този начин на хранене се ползва от голяма репутация, особено в Съединените щати. Сега, трябва да се подчертае оригиналността и уникалността на този начин на хранене. ЮНЕСКО може да ни снабди с дефиниция, която да ни помогне да защитим спецификата на този начин на хранене, неговата уникалност. Господин Париш се занимавал с спецификата на кулинарните традиции е, в е, Европа, наистина е, Средиземноморието е нещо като магически регион, но той не е единственият. Има и други региони все пак. И а, тук а, трябва а, да се опрем а, на стореното от предшественика на господин Париж. Това може да бъде само приветствено. Вярно е, че ние нямаме собствена правосубектност в процесите на ЮНЕСКО, обаче вие имате а, дипломатически канали, по които можете да се намесите. Господин а, Батилокио, една минута. Благодаря, господин председателю. Знаем, че средиземноморският начин на хранене може да спомогне за преодоляване на затластяването, но и за борба с сърдечно-съдовите заболявания. Но тук ние не се намираме, разбира се, да наложим средиземноморския начин на хранене на целия съюз. Това, което можем да направим е да обърнем внимание на спецификата на този начин на хранене, на неговите достоинства. Мисля, че можем да се опитаме да определим съставките на този начин на хранене, в какво състои спецификата и да защитим тези съставки, тези продукти от отрицателно въздействие върху тях на промените в околната среда. Това трябва да бъде съпътствано от реклама в световен мащаб, защото този начин на хранене може да се ползва другаде и а, да а, се ползва от признание другаде, като част от културното наследство на Европа. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Сикерски. Благодаря. Господин председателю, Средиземноморският начин на хранене заслужава да бъде рекламиран и да бъде защитаван по редица причини. Този начин на хранене е популярен и същевременно носи предимство от гледна точка на здравето. Всички могат да се ползват от него. Всички поколения. Млади, на средна възраст и възрастни хора. Има доста информация, доста данни, доста констатации вече са натрупани за този начин на хранене и те представляват добра основа, върху която да изградим една добра защита на средиземноморския начин на хранене. Предимствата за здравето са очевидни. Този начин на хранене е добър за сърцето, за хората, които страдат от сърдечно-съдовите заболявания. И мисля, че във бъдещите години всички все повече ще се радваме на този начин на хранене. Господин Мацакис. Господин председател, господин комисар, начинът на хранене е много важен за здравето. Сега има неоспорими доказателства, че средиземноморския начин на хранене, който се основава на традиционния начин на хранене на хората в южната част на Европа, като Крит и Кипър, води до по-дълъг и по здрав условен живот, докато американският начин на хранене е с индустриално обработените хамбургери и е, тази е, храна, която един вид буклучева храна, храна в заведенията за бързо хранене води до заболявания. Децата се нуждаят много повече а, от това, което правим ние тук. Държавите членки трябва да стимулират налагането на средиземноморския начин на хранене в училище и трябва дори да забранят начин на хранене, който доказано е вреден. Между другото, господин а, комисар, а, не разбирам защо Европейския съюз не е член на ЮНЕСКО. Не трябва ли да бъдем член на ЮНЕСКО? Не е ли време? Благодаря. Сега госпожа Томашевска. Господин председателю, по-добре да се храните добре, за да не сте болен. не е, е необходимо непрекъснато да копираме и да се захласваме по е, е, новите продукти, новите начини на хранене, които ни се предлагат и които само повишават нивото на холестерола в кръвта. Средиземноморския начин на хранене идва от стари традиции и осигурява добро здраве за бъдещето. И много се радвам, че, тя ще бъде, че този начин на хранене ще бъде добавен към духовното наследство на човечеството в списъка на ЮНЕСКО. Благодаря. Сега ще е, приключим дебата. Господин Мартинес обаче. Господин председателю, радвам се, че господин Париж, британски колега, внесе този текст. Римските войници посетили Великобритания по времето на Римската империя са носили зехтин и вино със себе си. Но не е разумно Европейската комисия да не се замисли отново последните въпроси. А, да се спрат атаките срещу а, производителите, да се даде помощ за отглеждане на маслини също така да се дават помощи на рибарите в Европа и те да бъдат защитени от всякакви посегателства. Аз призовавам господин Барозо да организира справедлива търговия с този тип продукти. Сега комисарят има думата, за да приключи дебата. Панове, комисе, е, на Закладе. Дами и господа, Комисията формулира своята стратегия в Бялата книга и може да подкрепи всички предложения, които бяха направени с цел по-здравословен начин на хранене и по-здравословен начин на живот. Ние подкрепяме изцяло това предложение – но в случая става въпрос не за различията между отделните държави, членки или региони, които все пак трябва да се вземат предвид, защото и в самия средиземноморски регион има различия. Още в началото казах, още в началото казах, че средиземноморската диета – в нашите очи представлява културно наследство и ние подкрепяме предложението за включването му в списъка на ЮНЕСКО, макар че не сме членове на ЮНЕСКО. И сега, дами и господа, искам да се спра по-конкретно на един, на едно от изказванията, с което не съм съгласен. Не виждам причина агенцията да бъде в Финландия. Не се съмнявам. И то агенцията да бъде не само в Финландия, но и да бъде контролирана. Аз не се съмнявам в качествата на хората, които работят в тази агенция и съм абсолютно сигурен, че те са изцяло в състояние да осъществят своя мандат. Така че смятам, че решението за агенцията беше добро. Благодаря, господин комисар. Не знам дали има големи разлики между отделните държави членки или групи държави членки. Важното е, че в този дебат нямаше противоречия между, примерно, Германия, Полша, Великобритания, Кипър, Португалия, Испания. Така че можем да констатираме, че инициативата намира широка подкрепа. Сега благодаря на всички колеги. Ще направим няколко минути почивка, защото успяхме да приключим на време с разискванията, които преминаха много спокойно. Всички се изслушвахме взаимно. Това е добро начало за новата година. Ще възобновим заседанието в 12 часа за гласуване.